Cari colleghi, la seduta è ripresa. Уважаеми колеги, нека да подновим заседанието. Първата точка от дневния ред е едно изявление на съвета от името на заместник председателя на комисията, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност по отношение на Световния ден за борба срещу смъртното наказание. Преди да дам думата на колегата, искам да изчета част от едно писмо, което бе изпратено до депутатите от е, една група. Получих го от Amnesty International. Става дума за дебата за този ден за борба срещу смъртното наказание. Благодаря за усилията и вниманието, което отделяте на нашата организация. Благодарим ви за моралната помощ. Ние се надяваме, че ще ни помогне международната общност и затова искаме Европейския парламент да се намеси решително с всички инструменти, с които разполага, за да може да помогне на майка ни. Моля ви, не ни изоставяйте. и слушайте нашата молба за помощ. Силно се надяваме, че такива примитивни наказания, като замерянето с камъни до смърт, ще бъдат зачеркнати в цял свят. И ви изпращаме поздрави. И сега дам думата на господин Частел. Благодаря, госпожо председател sur la journée euh, mondiale européenne contre la... Искам да се обърна към вас по повод на Международния ден, посветен на смъртното наказание за борба срещу смъртното наказание. Както знаете, има много контрасти между отделните страни. Повечето страни са или са против смъртното наказание, или не го прилагат. Но ние установяваме, че по принцип има една голяма тенденция, тенденция против смъртното наказание и то в повечето държави в света. От друга страна обаче прилагането на смъртното наказание е доста разпространено. 5900 смъртни наказания има през миналата година. Това, са, това е е увеличение с около 600 смъртни присъди, т.е. това е проблем, който все още търси своето решение. Там, където съществува смъртното наказание, има и много проблеми във връзка с международните норми и във връзка с ограничаване на смъртното наказание само върху най-сериозните престъпления – Необходима е гаранция на, една, едно, едно справедливо наказателно преследване. От друга страна, трябва да използваме всички възможности, с които разполагаме, за да мобилизираме постигането на нашата цел. Поради тази причина върховният представител се ангажира лично с, в борбата срещу смъртното наказание. Какво имам предвид конкретно? Това означава, че, бъдещето, че бъдещата дипломатическа служба още днес се ангажира в борбата за отмяна на смъртното наказание и ще се ангажира за използването на целия ни потенциал. Ще говорим с един глас и ще използваме всички инструменти, които имаме на европейско равнище в борбата срещу смъртното наказание. Европейският съюз и по-нататък ще действа с общи усилия в рамките на международните организации. Ние ще се борим за премахването на смъртното наказание. Има една резолюция, от 65-та асамблея на ОНЕ, която също се изказва против смъртното наказание. Във всички региони, във всички части на света, тази концепция се радва на подкрепа. Ние знаем, че борбата срещу смъртното наказание трябва да се провежда и в Белорус, и в Минск. Ние знаем за конкретни мерки там. Уважаеми дами и господа, ние знаем, че Премахването на смъртното наказание е много важно, за да гарантира достоинството на човека. И ние сме против смъртното наказание, независимо в какви ситуации и случаи се прилага. Ето защо по този повод ние сме за една обща за едно общо универсално премахване на смъртното наказание. Това ще бъде и по-нататък приоритет на нашата работа в областта на човешките права. И от името на Лейди Ещен искам да кажа, че ние като съюз сме решени да постигнем целта да се премахне навсякъде смъртното наказание. Благодаря. Бих искала да кажа, че след едно предложение от председателския съвет ще се проведе дебат с по един оратор от политическа група. На този етап няма да е възможно да проведем сесия с спонтанни изказвания от залата. Съжалявам за това. Давам думата на оратора от НП. Благодаря, госпожо председател, каза господин Кукън. Дами и господа, уважаеми колеги. Европейския съюз се основава на ценности и зачитане правата на човека, които трябва да бъдат защитавани по цял свят е, непрестанно. Правото на живот всъщност е едно от основните сред тях. Световният ден за борба срещу смъртното наказание ни припомня, че все още има държави по света, които продължават да прилагат е, оглавното наказание. Поради тази причина ние трябва да продължим с усилията си и да засилим борбата срещу тази практика. Голямата опозиция на Европейския съюз срещу смъртното наказание ни поставя в авангарда на тази борба. Тъй като Европейския парламент е първата европейска институция, която започна такива усилия, е наше задължение да окажем въздействие върху други държави, за да постигнем универсална отмяна на смъртното наказание по света. За НЕП борбата срещу смъртното наказание по света е основен приоритет, що се отнася до политиката ни за външни действия в сферата на защитата правата на човека. Ние ще продължаваме да говорим на тази тема и да подкрепяме инициативи, които да доведат до глобалната отмяна. Освен това искам да призова Европейската комисия, Върховния представител и държавите членки да продължават да насърчават онези страни, които не са ратифицирали втория факултативен протокол свързан с международната спогодба по тези въпроси, да го направят. Държавите членки, които не са ратифицирали протокол 13 на конвенцията на Европейския съюз за правата на човека, също трябва да го направят. Беларус е единствената държава по света, която е, продължава да извършва смъртни наказания. Трябва да направим всичко възможно, за да променим това положение. Европейския съюз също така трябва постоянно да говори за отмяната на смъртното наказание и в двустранните си преговори и на международни преговори. Заключение. Ние трябва да бъдем едно вдъхновение за останалата част от света само няколко дни преди Световния ден за борба с между смъртното наказание, е времето да потвърдим своята позиция. Благодаря ви. Grazie per il gruppo dell'Alleanza Progressista. За следващата група 3 минути господин Гомеш. Шина, Иран. Беларус, Китай, Судан, Саудитска Арабия. Какво общо има между тези държави, що се отнася до зачитането правата на човека и основните свободи? Тези държави продължават да извършват е, една ужасяваща практика практиката на изпълнение на смъртни наказания. Някои държави използват този метод тайно. Те дори не предоставят статистика, за да ни кажат колко екзекуции са извършили – Китай, Египет, Судан, Малайзия и Виетнам са сред тях. В Европейски съюз все още има една страна с национално законодателство, което дава възможност за смъртно наказание при изключителни случаи. Европейския парламент призовава в тази си резолюция Латвия да премахне тези разпоредби от своето законодателство. Всички тук смятаме, че Европейският съюз би трябвало да насърчава отмяната на смъртното наказание. Работим и в двустранен план, и на срещи на върха, и в ООН, и когато преговаряме по международни спогодби. Освен това е важно в диалога ни с трети страни по време на външните ни действия, когато преговаряме за предоставяне на финансова помощ, също да говорим по този въпрос. Държавите членки трябва да прилагат резолюцията на Общото събрание на ООН, което наложи мораториум върху изпълнението на смъртното наказание. Баронеса Аштън би трябвало да инструктира всичките ни служби да работят за отмяната на смъртното наказание по света. Днес има около 150 страни, които а, вече нямат смъртно наказание или на практика, или в законодателството си. Затова ние трябва да имаме хора, които да се занимават единствено и само с права на човека, които могат да преследват това ни желание да отменим смъртното наказание. Искам да призова специалния представител да посочи кои са всички граждани на Европейския съюз, които изчакват в момента изпълнение на смъртно наказание и да се опита да ги спаси от екзекуция. Европейският парламент се надява, че скоро ще можем да направим преглед на директивите на Европейския съюз за смъртното наказание. Това се предвижда да се случи до година. Ние трябва не само да гарантираме, както сме задължени, никой да не бъде изпращан в страна, където може да бъде подложен на смъртно наказание, но и да гарантира така, щото договорите за обмен на данни да не рискуват ничий живот. Европейския парламент в своята резолюция изразява своето отвращение на най-ужасяващите форми на смъртно наказание, като например пребиването с камъни до смърт. Имате имена в тази резолюция на хора, които изчакват срещу тях да бъде извършено това наказание. Има право всеки един от нас на живот и ние трябва да защитим правото им на живот. Нека да използваме всичко, което имаме, за да ги спасим. Благодаря. Per il gruppo ALDE, l'onorevole per due minuti. От името на либералите, следващият говоривш. Благодаря, госпожо председател. Господин Шесел, уважаеми колеги, много се радвам, че Европейския съюз е една общност на ценностите, където смъртното наказание е премахнато и е, е една общност, която работи активно за неговото премахване. Независимо от това дали става дума за Съединените щати и за Иран, ние настояваме за забраната на тази нехуманна практика. Разбира се, при най-сериозните престъпления не трябва да има безнаказаност, но самото е, смъртно наказание е нарушение на правата на човека, защото в Съобщата декларация за правата на човека се говори и за правото на живот. Настояваме за справедлив процес. В Съединените щати е уточнено, че престъпленията, свързани с наркотиците, не са сред най-тежките. Съединените щати също подкрепят мораториум върху смъртното наказание. Едновременно с това Европейският съюз не успява да защити достатъчно силно своите позиции по тази тема. Днес тук в Брюксел тече срещата на върха между Китай и Европейския съюз. Тя тече в момента, но нека да не забравяме, че именно в Китай са най-големите, е най-големия брой осъдени на смъртното наказание. В Китай се екзекутират и малолетни. Убийството на деца не може да е допустимо при каквито и да било обстоятелства. В резултат на всичко това много хора се страхуват да изразят своето мнение. Европейския съюз трябва да предоставя и обежище а, срещ, а, за защита и обежище за защита на хората, които се сблъскват с смъртно наказание. Благодаря от името на групата на зелените. Госпожа Лох Пилер има думата за 2 минути и половина. Благодаря. Резолюцията за отмяна на смъртното наказание е пример за това какво, какъв е приносът на Европейския съюз в тази насока. Въпреки това има много екзекуции, както каза представителя на Европейската комисия. Но не бива да забравяме, че борбата срещу смъртното наказание бележи успехи. Има само 43 държави в света, които практикуват смъртното наказание. Европейския съюз е един от най-активните актьори в борбата срещу смъртното наказание и във всичките си свои двустранни отношения Европейския съюз се застъпва за тази борба. Трябва да помислим как да сме по-ефективни в нашите усилия, защото не всяка държава и всяко, всяко правителство имат една и съща структура. Подхода ни към Япония е, трябва да е специфичен, например, и е, различна ще бъде тази стратегия от подхода ни към Иран. Понякога трябва да действаме постепенно, трябва да говорим с, определен кръг от хора и да се застъпваме за това да не бъдат наказвани със смъртно наказание деца или хора с увреждания. Е, понякога в Китай, например, със смъртно наказание се наказват хора за маловажни престъпления, за кражба, например. Нашата цел е да се отмени изцяло смъртното наказание и тук Европейския съюз трябва да положи по-големи усилия. Това, което не бива да, направ... да правим, когато имаме специ... специфичен по... подход към отделните държави, ние не бива да отстъпваме от нашите критерии. Резу... Резолюцията, която сме изготвили, се насочва и към САЩ. И тук имам предвид Юмия Абашабал, който е вече 20 години в затвора, изчаква смъртно наказание. Той е бил радикален политик е, журналист, политически журналист и се е занимавал с правосъдната система и нейните недостатъци. Искам да се обърна към Европейския съюз, е, този човек да получи справедливо отношение пред съда. Благодаря. Е- Благодаря сега от името на консерваторите и реформистите. Карим. Благодаря, госпожо председател. Аз се изказвам от името на групата на консерваторите и реформистите по принцип, но всъщност изразявам своето лично мнение. Приветствам този дебат, приветствам нашия ангажимент, поет за защитата на една от основните цели на Европейския съюз Хиляди души са били екзекутирани миналата година. И то без данните от Китай, с които никой не разполага. В много от тези страни не се предлага справедлив процес. Разликите между страните, в които се прилага смъртното наказание и тези, които осъждат хората на смъртно наказание, но не го прилагат, не е много голяма. Цифрите, които споменах в началото, не включват онези, които чакат изпълнението на наказанието, много от които са невинни, но не са получили възможност за справедлив процес. Именно заради това трябва да се борим срещу смъртното наказание, защото все още има много хора, които са застрашени от екзекуция без каквото и да било право на справедлив процес. Така че трябва да обърнем внимание и на тези случаи. Благодаря. От името на Обединената левица давам думата на господин Сондергор. Øh, er Благодаря, госпожо председател. Днеска искам да се обърна към вас с призива за едно категорично отношение срещу смъртното наказание. Не би трябвало хора да умират, защото смъртното наказание само по себе си е престъпление – когато хора чакат години наред да бъде изпълнено смъртното им наказание, това също е мъчение. Смъртното наказание трябва да накара хората да не извършват престъпление, но в страни като Иран смъртното наказание се основава на терор. Днешният ден е символ в борбата срещу смъртното наказание – като имам предвид американския журналист Момия Або Шамал. Почти 30 години този човек изчаква смъртното си наказание след един процес, а в неговото дело с расистски аспекти. Случаят на Мумия Божамал е един от конкретните е, случаи, върху които трябва да се концентрираме в бъдеще. Представителите на Европейския съюз трябва да говорят с представители на американската администрация, правителство и даже с американския президент. В е, много области щатите са съюзници на Европейския съюз, но по отношение на борбата срещу смъртното наказание не би трябвало да има двойни стандарти. Така че едно категорично не е на смъртното наказание. Това е моят призив. Благодаря за Европа на, либор... на свободата и демокрацията. Спицото една минута. Уважаеми колеги, всички сме съгласни, че Европа наистина трябва с цялата да си тежест да защити борбата срещу смъртното наказание. Но освен да заявяваме принципи, ние трябва да използваме и онези инструменти, които работят на практика. Например, много трети страни, които все още прилагат а, смъртното наказание по варварски начин, са държави, които имат споразумения за сътрудничество и търговия с нас. Тоест, ние трябва да припомним на тези а, държави, че подписвайки тези спогодби с нас, те са се подписали под едни минимални стандарти за защита правата на човека. Много често обаче Европа отвръща глава и вместо ясно да се изкаже по отношение на смъртното наказание, когато говори със свои партньори като Пакистан, Йемен, Китай и Египет, ние чисто и просто говорим най-общо за защита правата на човека. До момента ние чисто и просто проповядвахме. Сега е момента нещата наистина да се случват на практика. Благодаря, казва председателката. Сега господин Гомеш за една минута независим. Госпожо председател, колеги, Наближава Световния ден за борбата срещу смъртното наказание и наистина страдам с всички онези, които страдат. Милионите, всъщност хилядите деца, които страдат. Младата 29 та годишна жена, която бе убита преди няколко седмици, например, от рецидивист. четиригодишното дете, което бе убито страдам за възрастния човек, който бе намушкан януари от едно лице, което преди това е изтърпяло лишаване от свобода. 6-700 те души, които биват убити във Франция всяка година и хилядите по света. Споменава ораторът много имена в момента. Каква беше тяхната вина? Просто срещнаха на улицата един престъпник, който е бил освободен. Жертви, жертви, жертви. Дори и да не са били убити, те са останали увредени за живот, за жертвите на тероризма. Страдам за всички тях и казвам, че няма ден, който да отбележи нашата памет за всички тези хора. Но с тези хора понякога остават в ръцете на престъпници, които, завърш... които заслужават смърт. Ние обаче трябва да защитим обществото срещу престъпниците и понякога това е единствения начин да се постигне изкупление. Благодаря ви. Е, Благодаря. Сега давам думата на представителя на върховния представител. Je ne peux que vous remercier pour е, vos différentes interventions puisque la Благодаря много, Благодаря за всички коментари. Виждам много широка подкрепа за нашата дейност. Мисля, че има много широко съгласие е, за премахването на смъртното наказание и за нашите усилия по този въпрос. И както казах преди малко, върховният представител Баронеса Аштън – разглежда този въпрос като един от най-големите и лични приоритети. На 50, на 65-тото Съобщо събрание на ООН тя ще представи тази тема и ще настои отново за премахване на смъртно наказание и ще говори и за това, че тук говорим за правата на човека и за това, че такова наказание не трябва да се прилага независимо от обстоятелствата и че трябва да има всеобща забрана на смъртното наказание. Няма какво да сме доволни от постигнатото. Трябва да продължим да работим, е, да прилагаме всичко, което ни е на разположение, за да постигнем тази цел. Благодаря много. Има пет предложения за резолюция във връзка с този дебат. Закривам дебата по тази точка от дневния ред. Гласуването ще се проведе утре.